получихме искане за назначаване на Паскала Римонт за член на Комисията по утрешен пазар и на баронеса Мобарик за Комисията по вътрешния пазар, решет на потребителите на място на Джон Флак. Има ли коментари? Няма. Кандидатурите се одобряват. Следваща точка в дневния ред. Мянмар, по-специално положението на населението общността Рохингя. Имаме 6 предложения за резолюция. Думата има госпожа Лох Билер. Благодаря, господин председател. Насилието в Янмар е, е, е определено от е, комисаря в правата на човека като учебник за нарушаване правата на човека е, наистина хуманитарната помощ трябва да стига до хората там. Е, но има нападения срещу полицаи, които е, не е, го правят. Действията на, полицията са крайни и неоправдани. Не съответства и би трябвало да се дистанцираме от действията на военните и полицията в тази страна. В конфликта изисква устойчиво решение. Правителството е, би трябвало да възстанови гражданството на Рохинга, да им даде някакъв законен статут и да гарантира тяхната защита и е, правата им. Данке, сер. Е, Благодаря. Е, Пьер Антонио Панцери има думата. Благодаря. Драматичното положение на рохингите говори за антидемократичните тенденции в Мянмар. Атаката срещу рохинге има две цели. Първо от етнически характер и второ религиозен, да се премахне религиозната свобода. Става дума за мисиоманско население. Ето защо е много сериозно положението на мянмарски пакистанските власти. Ние ги осъждаме, изразяваме солидарност с Рохингя. Разбираме, че Бангладеш изпитва трудности, но да спазва международните задължения и да не затваря границите. И накрая призив към Мансучи. Ние подкрепяхме нейната битка за свобода през дълги години, сега обаче тя а, улеснява тези атаки. Ако продължава това население, Европейския парламент трябва да отегли наградата Сахаров, която и присъди. Благодаря, господин Панцери. Сега думата има Юнус Омаржи. Заповядайте. Благодаря. Един цял народ е бежанец без родина в своята собствена страна и бива тихан убиван. Ние имаме отговорността да действаме и да действаме в момент, в който зверствата се извършват. Ние трябва да ги осъдим, трябва да се обявим против. Ние сме против дискриминацията, против престъпленията, които се извършват срещу рохингите, мусулманското мълцинство там, от свръхнационалистите в Бирма и е, подкрепени от армията. Трябва да осъдим пасивността на е, правителството и е, пасивността на носителката на Нобелова награда Ансан Сучи. Тя е носителка и на наградата Сахаров, но в никакъв случай вече ние не можем да се гордеем с нея. Ние излизаме с една обща резолюция, призовавайки да се сложи край на тези зверства. Благодаря. Благодаря, господин Омарджи. Сега господин Башир има думата. Чемен, Господин председател, както е казал Едманд Бърк, тиранията е възможна, защото добрите хора си мълчат. В Миянмар се случват неща, които според нас трябва да доведат до по-категорична резолюция. Според други от нас трябва да се изчака още един месец. Точно това безучастие доведе до кръвопролитията в Руанда и Сребреница. Те също така казват, нека не вредим на търговските преговори с Миямар. Но как можем да търгуваме когато там има класически случаи на етническо прочистване. Търговията никога не бива да процъфтява заедно с тиранията. Тази резолюция не е първата за Миянмар, но тя е един решителен отговор на парламента. Боя се обаче, че ако всички ние не разгледаме сериозно въпроса за санкциите и преустановяването на търговските преговори, няма да останат никакви живи рухинги. Благодаря. Следващият оратор – министър Пает. Благодаря. Последните данни за рухингите от Миянмар са ужасяващи. Около от 1 милион рохинги, 400 хиляди са преминали границите в, към Бангладеш и те там живеят в ужасяващи условия. Всички тези хора всъщност е, всички рухинги, вероятно до края на октомври, ще преминат в Бангладеш. Трябва да направим всичко възможно, за да прекратим тези жестокости. Трябва да помислим за санкции, трябва да помислим за системата на, на търговски преференции. Тя, тя трябва да се прекрати. Генералите в Миянмар трябва да разберат, че това не може да потвържда, продължава трябва да се предостави на Бангладеш хуманитарна помощ. Не може да търпим тези жестокости да продължават. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин Преда има думата. Благодаря ви, господин председател. Всъщност, трябва да кажа, че сме доста натъжени от това, че Ансан Сучи не се оказва способна да предприеме действия в тази тревожна ситуация. Сега друг проблем е и достъпа на хуманитарна помощ. Това е приоритетен проблем. Освен това, знаете, че групата на НП реши да не изпрати нито един член в делегацията на Инта мината седмица. Това е абсолютно неприемливо. Ние направихме предложение да се организира мисия на ФЕД и ДРОА, мисия, която да е добре подготвена и да не е до столицата, а да посети различни места в страната. Трябва наистина да отидем на място и да се организираме добре. Благодаря. Благодаря ви и сега давам думата на представителите на политическите групи от името на ЕНП, колегата Шогор. Thank you. Благодаря. Преследването на Рохингия, най-голямата група лица без гражданство в света, не е нещо ново. Преследват ги от десетилетия. Много хора от тази общност са загубили живота си. Днес обаче имаме една нова брутална военна кампания и тя не може да бъде съразмерна на нападенията, които се извършиха миналия месец. Става дума за един нечовешки процес на етническо прочистване. Ставаме свидетели на това как войници избиват мъжете и децата, изнасилват жените, палят селата на Рохингия. Различно е и още нещо. Докато това се случва, Запада твърди, че в страната има демократизация. И то под егидата на едно правителство на носител на Нобелова награда, която дори не казва имената на хората, които са избивани. Нашата ответна реакция трябва да бъде категорична. Става дума за зверества. Благодаря. Сега от името на социалистите и демократите, госпожа Сорая Пост за една минута. Благодаря. Терора в Миянмар е, не отговаря на това, което казва Запада за мирни будисти, и за мирни мисиомани. Ан Сан Сучи се бореше срещу военната диктатура. Ан Сан Сучи, обръщам се към вас. Вие бяхте модел и за мен самата. Сега обаче вие мълчите. По сателитната телевизия виждаме как мъже, жени, деца са изселвани от изгорени села. Те се преселват с цялата си покъшнина в Бангладеш много бежанци, които са се удавили, са изваждани от реките. Ан Сан Сучи продължава да мълчи. Тя е получила наградата Сахаров и наградата е, на Нобел. Ако продължавате да мълчите, госпожо Сучи, ще загубите не само наградите си, но и достоинството. А ние трябва да действаме. Благодаря. От името на групата на Обединената левица господин Мигел Урбан Креспо за една минута. Благодаря, господин председател. В Миянмар не става дума само за религиозно преследване срещу рухингите. Това, което виждаме е масовото преместване на хиляди дребни селени, за да се заграби тяхната земя. В Миянмар същевременно нахлува транснационалния капитал и това се позволява защото те искат да развиват индустриално селско стопанство, искат да сложат ръка и върху водата. Така че това не е само религиозен конфликт, става дума за големи бизнес интереси. Има над 1 милион хектара на рухингите, за които вече има индустриални проекти. Европейския съюз не може да бъде съучастник в тази трагедия. Трябва да се борим срещу изгонването на тази общност. Е, трябва да се борим за закрилата на техните земи, да помогнем на всички разселени заради въоръжения конфликт. Благодаря, господин Урбан Креспо. И сега спонтанните изказвания. Хосе Игнасио Фария има първи думата. Заповядайте. Благодаря. Рохингия, мюсюлманите, се описват като много приятелски настроени, миролюбиви хора – от Обединените нации. Но това, което правят военните в Миянмар, не е легално. Триста хиляди човека са избягали в Бангладеш. Тези хора се нуждаят от хуманитарна помощ. Извършват се нарушения на човешките права, много хора умират, умира и демокрацията. Необходимо е, национал... Необходимо е национално помирение. Трябва да напомним на Онсан Сухи, като носителка на наградата за мир, трябва тя да се застъпи за етническата и религиозна толерантност. Тя не бива да мълчи на фона на тази хуманитарна катастрофа. Благодаря, е, колегата Волт. Всички сме потресени от това, което се случва на мисиоманите Рохингия в Миянмар. Искам да благодаря на всички граждани, които се свързаха с нас, за да кажат колко са разтревожени. Международната общност не може да стои с кръстени ръце, докато един носител на Нобелова награда наблюдава спокойно това, което ООН нарече етническо прочистване като по учебник. Знаем, че думите не са достатъчни. Знаем, че зверства от този род продължават въпреки усилията, които се полагат. Има много ситуации, подобни на тази по света. ООН трябва да окаже натиск Европейския съюз също трябва да работи с всички международни партньори и с други организации, за да се изправят виновните за случващото се пред съда. Благодаря. Следващия оратор, господин Нотис Мариас. Благодаря, господин председател. Етническото мъцинство на рухингите е била предмет на наши разговори в парламента не веднъж за последен път през декември 2016 година. Говорихме и през тази година, защото наистина там се провежда етническо прочистване по чисто економически причини, за да се заграби земята на рухингите. Има големи интереси, и към земята, и към ценните минерали там. Освен това се експлуатира и водата в техните зони. Рухингите са мюсюлмани, но това няма нищо общо с събитията, защото тук интересите са чисто економически и това трябва да атакуваме и критикуваме. Трябва освен това да заклеймим насилието, упражнявано от военните. Нужни са спешни мерки. Асан Сучи беше наградена с наградата Сахаров и трябва да ни даде ясен отговор. Госпожо Могерини, Европейския съюз трябва да действа. Благодаря ви. Хилде Потмос. de voorzitter, collega's, mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Благодаря, уважаеми колеги. Всички ние казахме, че <clears throat> това, което научаваме от тази част на света е ужасяваща. Всеки ден деца, жени, мъже бягат и биват убивани. И... Жалко е, че някои колеги поставят тези данни под съмнение. Международните организации не могат да влязат в региона, хората са на ничия земя. Някои се задоволяват само да наблюдават. Ето, споменахме Сан Сучи като носител на Нобелова награда за мир, която наблюдава, която нищо не казва. Хората трябва да бъдат защитени. Трябва да направим нещо. Трябва да окажем натиск, така че да престане преследването на рухингия. Благодаря. Жан Ламбер. Мадам Жан Ламбер. Благодаря, господин председател. Аз се изказвам като председател на делегацията за отношенията с Южна Азия. Ние работим и с Бангладеш. В миналото сме посещавали лагерите на рухингите. Това прочистване се случва от дълго време насам. Европейския съюз подкрепя Рохингия в Бангладеш, беженците в Бангладеш. Европейския съюз ще задели 3 милиона за подпомагане на населението. Искаме да попитаме обаче как ще се изразходят тези пари тъй като тези пари са и за Миянмар. А доколкото разбрахме, на ООН и на неправителствени организации не се дава достъп до съответната провинция, така че трябва да окажем натиск. Освен това, трябва да пуснем ВКВ ООН в Бангладеш. Имаме нужда и от категорична реакция на Европейския съюз и на неговите правителства. Имаме нужда от активна дипломация в региона. Не само от страна на двете големи сили. Трябва хората да могат да се върнат в къщи достойно и да получат правата си. В тази ситуация не става дума само за Ансан Сучи, става дума и за генералите и за тяхната власт. Не ги оставяйте да правят каквото си поискат. Благодаря, госпожо Ламбер. Сега Иняцио Корао. Grazie президенте. La tragedia che sta благодаря ви, господин председател. Трагедията сполетяла рухингите е наистина огромна. Ние отдавна наблюдаваме какво се случва с тях и миналата година и сега на 15 марта гласувахме резолюция, но междувременно Положението се влуши драстично през последните няколко седмици. Стотици хиляди рухинги избягаха в Бангладеш, за да се спасят от преследванията. Но разбира се, там те се превръщат в едни аутсайдери, докато НПО нямат достъп, за да помогнат в страната. Трябва да се работи и по положението на рухингите в Бангладеш. Те искат да се върнат всъщност в домовете си. Огромна е тази трагедия и може би наистина трябва да отнемем на Асан Сучи наградата Сахаров. А за делегацията на Инта те просто не бива да ходят там, за да обсъждат търговията. Благодаря. Следващия оратор Иржи Поспишил pane Jak už bylo řečeno, toto... Благодаря. Както бе казано, това е дебат, който водим вече не веднъж. Насилието нараства. Ние го осъждаме, но само осъждането не е достатъчно. То никому не помага. Напротив, ситуацията се влушава. 300 000 рохинги са избягали в Бангладеш. На границата се слагат мини от страна на Миянмар и тези беженци не могат да се върнат. Какво може да направи комисията? Какво могат да направят институциите като санкции срещу режима в Миянмар. Бангладеш трябва да отговаря сега за стотици хиляди бежанци. Има някои неща, които може да направим. Това е ясно. Естествено, аз съм много разочарован от мълчанието на носителката на Нобеловата награда, но основният отговорник тук е армията. Благодаря. Колегата Кан. You, Благодаря, господин председател. Зверствата срещу Рохингия трябва да спрат. Приветствам днешната резолюция. Позорните действия на Ансан Сан Сучи е, се случват, защото е, тя се страхува от е, реакцията на военните. Случва се един геноцид, всички гледат и това е позорно. Не може реакцията на Ансан Сучи относно общото събрание да бъде определена като достойна реакция на Нобелов лауреат или пък на демократичен лидер. Ние трябва да окажем натиски и да поискаме от Китай да окаже натиск върху военните от Миянмар. Както казва архиепископ Дезман Туто, държава, която не зачита достоинството на своя народ, не е свободна. Госпожо Могерини, гледаме е, към вас, за да помогнете на Рохингия и да помогнете на цялото човечество. Благодаря. Господин Никола Капуто. Grazie Presidente. Благодаря ви, господин председател. Ние говорим за поредната хуманитарна трагедия. Не за първи път рухингите са подложени на насилие в Миянмар. От това страда тяхната сигурност, прехрана. Специалният докладчик но не по въпросите на правата на човека – говори за броя разселени и загинали в Миянмар. Имаше големи надежди, че Ансанг Сучи ще въдвори мира, но виждаме, че геноцидът продължава. Освен това, от време на време се чуват обвинения, че това са фалшиви новини – но ние трябва да направим така, че да се зачитат правата на човека. Благодаря ви, господин Капото, и накрая госпожа заместник-председател Могирини, заповядайте. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Както знаем много добре, Миянмар премина през изолация и военна диктатура и това продължи половин век почти. Това отсветява начина по който войните се държат. Е, това е историята на страната. Когато погледнем е, събитията на през тези седмици трябва да си спомним историята на страната. Има промени. Въпреки това, една включваща демокрация, тази цел не е постигната. Нека кажа едно нещо. Европейският съюз осъди атаките от, август, от 28 август от страна на армията върху Рохингия. Знаем и смятаме, че престъпниците и отговорните за тази катастрофа трябва да бъдат подведени под отговорност. Както казах, ние осъзнаваме и сме много загрижени от ексцесиите по време на операциите за сигурност. Това доведе до огромен поток от бежанци в Бангладеш. Това е една от най-големите бежански кризи на нашето време. Това дестабилизира целия регион. Имаме два приоритета и се радвам, че е, съвета за сигурност на ОНЕ обсъжда, обсъди е, този проблем вчера. Приоритетите са подобни. Ще ги споделя след малко. И така, първият приоритет е да се прекрати насилието, което се увеличава, да се прекрати напрежението. Човешките права трябва да се уважават от всички, това е ясно. Силите за сигурност са отговорни за да се прекрати насилието над гражданите. Господин Преда спомена следното. Трябва да има хуманитарна помощ и то тя трябва да се отдаде спешно. Тук може да играем голяма роля. Искам да благодаря на комисар Стилианиди за неговия ангажимент, за неговата работа това е изключително важно, съществено в този момент и в този случай. 350 хиляди уязвими хора са избягали. Те трябва да бъдат на тях трябва да им се помогне. Това е въпрос на живот и смърт. Е, работя с моя колега Стилианидес и вчера започнахме дипломатична инициатива. Международният червен кръст получи разрешение да има достъп до бежанците. Това е а, първата стъпка по един път, който, по който трябва да продължим, защото властите на Бангладеш подслониха много бежанци и международната общност трябва да подкрепи тези усилия, като отговор на тази ситуация ние решихме да увеличим с 3 милиона евро към 12 милиона евро за Миянмар и Бангладеш. Това са двата непосредствени приоритета, т.е. да се прекрати а, насилието и да се даде хуманитарна помощ. Но след това трябва да продължим нашата работа с всички заинтересовани страни, за да се възцари дълготраен мир в Миянмар. Трябва да, да се справим с структурния въпрос е, и структурния проблем, кой, пред който са изправени Рохингия. Трябва да работим на политическото равнище статутът на Рохингия в Миянмар, това е големият проблем. С тази ситуация трябва да се справим. за това сме се застъпвали винаги в политическия си диалог с Миянмар на всички срещи на високо равнище. Последната резолюция от март на съвета за сигурност на ОНЕ е подкрепена и от Европейската инициатива. Ние подкрепяме инициативата на Кофи Ние искаме аз лично ще говоря по тези въпроси с представители на властта. Трябва да се справим с бедността, трябва да се осигурят спазването на човешките права, достъпа до основните услуги, трябва да има етническо помирение. Виждаме пред какво са изправени тези хора. Те не могат да чакат повече. Ние сме готови да подкрепим тези инициативи и препоръки по всякакъв начин, Правителството на Миянмар трябва да продължи да си сътрудничи с ООН, включително с специалния докладчик на ООН и ръководителя на мисията. Това е нещо, с което, по което говорихме с Ансан Сочи. Всички въпроси, които бяха засегнати, бяха повдигнати и в разговорите с властите на Миянмар и по тези въпроси говори делегацията всеки дневно. Имаме лични контакти. Аз лично съм в контакт с генералния секретар Готерес и ние ще използваме срещата на Генералната асамблея на ОНЕ за по-нататъчни разговори. Ние искаме да сме сплотени по този въпрос. Миянмар се стреми към демокрацията и това е вдъхновение за много хора по света. Правителството, гражданите, военните носят огромна отговорност. Именно защото те са били е, такова вдъхновение за демократичния свят, особено Ансан Сочи.